Здравейте, скъпи колеги! Продължаваме заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приятите текстове са на разположение. Имате ли възражения срещу протокола? Не виждам да има. Така, протоколът е прият. Следващата точка от дневния ни ред. Дебат по член 162 от правилника намеса на външни сили в нашите избори и демокрации. Искам да съобщя на членовете, че по време на това изслушване а, няма да се приемат а, въпроси с с синия карта. И сега давам думата от името на Обнови Европа на докладчика за 4 минути. Скъпи колеги, през миналите години видяхме промени в начина по който се променят провежданията на изборите. Начина по който се отразява това по телевизията. това е основният източник на информация, но все повече избиратели получават информацията си онлайн през платформи с все по-ефективни алгоритми, които са насочени към тях от хиляди мили разстояние. Има сили, които имат задни мисли и са оборудвани с мощни компютри. От момента на създаването на пресата, телевизията и а, така нататък а, и създаването на интернет пространството, има все по-голям пропаст между а, правилата, прилагани в а, онлайн и офлайн пространството. Компании като Фейсбук отказват опорито да предотвратят дезинформацията и да затворят платформите си за чужда намеса и а, това а, ние да противодействаме е наше, наш морален дълг. Да затворим фалшивите профили и да санкционираме а, злоупотребата с а, пространството за дезинформация. Трябва да пресушим а, финансирането на партии от Кремъл. Например, в Обединеното кралство а, руски олигарси платиха много пари за да играят тенис с а, Борис Джонсън. Цифровото пространство а, се прониква от а, вражи, враждебни сили до края на 2020 година имаше нарастващ брой кибератаки. Трябва тази опасност да се приеме сериозно. В момента изборите предлагат платформа за упражняване на натиск, например от страна на Владимир Путин. Видяхме това в Франция, Испания и други държави. Знаем, че Доминик Къмингс, съветник на правителството в Великобритания, е бил в Русия а, и а, също така има място за Стив Банън, а, също бив съветник а, от а, САЩ. А, исках да се обърна към Наджел Фараш, но той не се появи тази седмица. В Обединеното кралство не беше публикуван доклад за намесата на външни сили по време на референдума за Брексит през 2016 година. Този доклад не е публикуван, защото пречи на личните амбиции на министър-председателя нещата станаха толкова зле, че в момента британското правителство се използват платформи, които фалшиво се обнародват като проверители на фактите. Владимир Путин би бил доволен от това. Всичко това се превръща в норма, но трябва да има отговор от страна на парламента и ясни действия на европейско ниво и в държавите членки. Фейсбук също продължава да бъде троянски кон за нашите демокрации. Новият парламент, новията комисия трябва да подходи сериозно по този въпрос. В противен случай ще сме изложени на милостта на тези враждебно настроени сили. Благодаря. Thank you very much. May I ask the... Благодаря. Мога ли да помоля колегите ако искат да обсъждат помежду си, да не се обръщат с гръб към президиума. Все още има доста шум в залата. Искам да ви помоля да бъдете по-тихи. Благодаря. Ще ви помоля, ако искате да обсъждате нещо, да седнете един до друг. Сега давам думата от името на съвета на министър Топорайнен. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Джон Кенеди веднъж каза, че невежеството на един гласоподавател в демокрацията заплашва сигурността на всички. Мисля, че подведените гласоподаватели представляват риск за нашите общества. Зловредното вмешателство по време на избори показва, че риска за нашите общества е реален. Трябва да внимаваме много и затова се радваме, че можем да говорим с вас по тази важна тема. Нека да повторя, че наш приоритет е да повишаваме все повече и повече осведомеността, готовността и стабилността на нашите демокрации. Готовността им да реагират спрямо външно вмешателство. Хибридните заплахи съответно са основен приоритет за нас. Председателството предприе немалко стъпки. В частност, искам да кажа, че създадохме постоянна хоризонтална работна група в съвета. Ние създадохме по време на първата половина от нашето председателство. В тази група се говори за способностите на ЕС да се справи с хибридни заплахи и се обсъжда освен това готовността за действие на държавите членки. Целта е да се подготвят информационни кампании. Освен това, предложихме заключения на съвета, които да бъдат прияти през декември. Те са насочени към засилване на способността за действие на държавите членки, за справяне с хибридни заплахи. В заключенията се говори и за това, че държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да гарантират честните и свободни избори. Госпожо председател, уважаеми депутати, последният дебат по темата в парламента през септември показа, че външното вмешателство представлява сериозна заплаха за европейските ценности и европейската демокрация. Без съмнение европейските институции играят важна роля, всяка със своите правомощия за защита на нашия демократичен процес. Защитата